Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Скъпи колеги, моля заемете местата си. Възобновяваме работата си. Там, където приключихме в края на сутрешното ни заседание. Nous allons faire le point sur euh, les conséquences. Ще започнем с практическите и бюджетните последствия на разпоредбите, свързани с седалището на ЕНИСА. Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност. Това засяга Гърция. И разпределението между Атина и Хераклион. Добре, дошъл на господин Хелмбрехт, който ще направи кратка презентация в рамките на 10 на минути и ще ни обясни какви са проблемите свързани с двойното седалище на агенцията. След това ще чуем и отговорното лице в Генерална дирекция Конект на Европейската комисия по седалището на агенцията. Поканили сме също и представители на гръцкото правителство. За съжаление обаче, компетентният в това отношение министр не можа да дойде а, представителя му в Корепер е представен тук сред нас днес от негов заместник. Добре е дошъл. Иска ми се представителите от постоянното представителство на Гърция да предадат нашата дискусия днес на компетентните органи в Гърция, защото в края на този месец ще имаме възможност да излезем и с някакво решение. Господин Хелмбрехт, имате думата. Благодаря ви, господин председател. По време на презентацията ще говоря на английски. Бях ви представил няколко слайда, не зная дали ще може да ги видим. Благодаря ви за тази възможност да ви представя положението на агенцията в Гърция. Малко по-късно, в рамките на доклада за освобождаване от отговорност, ще засегнем отново тази тема, както и в доклада на Сметната палата. Като увод, агенцията бе създадена през 2004 година, като мандатът ти беше удължен през 2013 година до юни 2020 година. Ще бъде направена оценка на дейността, като комисията ще излезе с предложение за бъдещето на агенцията. Регламента, прият през 2013 година, всъщност взе решение във връзка с местонахождението на агенцията. Ако се върнете назад в историята, ще видите, че имаше решение на съвета от 2013 година за а, седалището на агенцията. Решението трябваше да се вземе от държавите членки, през, като решение бе взето седалището да бъде в Хераклион. През 2013 година бе взето решение дейности да се провеждат също и в Атина – което означава, че почти от самото начало имаме около 20 на служители в Хераклион и 7 в Атина. Една от основните задачи на агенцията е да изготвя препоръки при изпълнението на европейското законодателство. Ако погледнете регламента, ще видите, че имаме правомощия в областта на далекосъобщенията, директивата за плащанията, съвсем скоро бе приятия регламент за защита на личните данни. Така че една от важните задачи на агенцията е да осигури подкрепа на държавите членки и на комисията при изпълнението на европейското законодателство. Относно бизнес моделите и ИКТ, имаме за цел да подпомогнем индустрията, държавите, членки, Европейската комисия, гражданите, да ги предпазим, като им предоставяме информация във връзка с заплахи за сигурността. доста задачи в областта на електрониката, на ИКТ, автоматика в колите и така нататък. Това са ИКТ заплахи, но и не само, те са и възможности за бизнеса. Имаме и специална стратегия в областта на ИКТ, това са все теми, по които ние осигуряваме помощ. Основната ни дейност е свързана с подкрепа на държавите членки. Държавите членки могат да поискат нашата помощ, например, при изграждането, например, на а, компютърни екипи. Това, разбира се, означава, че нашите служители трябва да пътуват често до различни държави членки, до Брюксел, за да може да взимат участие в конференции и различни проекти. Нека отново да погледнем регламента, за да видим какво точно постановява той. В съображение номер 10 се казва, че приемащата държава членка трябва да осигури гладката работа на агенцията, а в член 33 от регламента се казва, че приемащата държава членка трябва да осигури най-добрите условия, за да може агенцията да действа добре. Имайки предвид настоящото положение, моля да видим следващия диапозитив. Тук за ваше удобство съм направила една графика. Достъпна ли е агенцията? Има директни полети от ограничен брой европейски столици до Хераклион. Той е познат с селското стопанство и с туризма. Така че наистина ограничен брой са директните полети. Относно образователната система, в Хераклион има Европейско училище, но за съжаление там няма необходимата критична маса от ученици, за да може да се представи цялата програма. Това от своя страна означава, че средното образование не е добре разработено. което е обезпокоително, защото в крайна сметка училището е, ще загуби акредитацията си на Европейско училище за в бъдеще. Има много държавни и частни училища в региона. Немско, американско, френско. И родителите могат да изберат къде да изпратят децата си. Когато обаче човек трябва да работи в Хераклион, където работим основно в областта на ИКТ. Всъщност основната дейност там са селското стопанство и туризма. И съпрузите, половинките на тези, които работят за нас, трудно могат да си намерят работа, което си е голямо предизвикателство. Много е трудно да привлечем хора за работа в региона. Ако погледнете на следващия диапозитив, ще видите, че имаме договор за, извинете, доклада за освобождаване от отговорност от 2013 година, където изрично се упоменава че това е проблем. Ако погледнете а, доклада за освобождаване от отговорност, ще видите, че основното ни предизвикателство в Атина е свързано с това, че найма, да кажем, на сградата се плаща от гръцкото правителство, което е чудесно, но найма винаги се плаща в последния момент. И ни е много трудно да запазим сградата. До сега Наблюдателя беше изключително любезен, офисите ни са добри, но има риск за в бъдеще наемодателя да не може да си получи найема, което го безпокои. Какво означава на практика това за нас? Регламента представлява политически компромис. Дейността се извършва в Атина, седалището е в Хераклион. Но след няколко години дейност можем да ви кажем, че е невъзможно да се действа по този начин. Ако ще работим в областта на ИКТ, се нуждаем от необходимите технологии в офиса. Не може персонала непрекъснато да лети от Хераклион до Атина и обратно, за да решава проблемите. А, как да набираме персонал? Ако службата за човешки ресурси е в Хераклион, тя ще трябва да се мести в Атина, за да може да интервюира хората. Ако се обяви тръжна процедура в Хераклион, но има оферта в Атина, трябва да се лети до там. Тук в дясно Пауло представлява администрацията и през последните години той доста ограничи цялата ни работа и информация на хартиен носител. Когато хората обаче трябва да заминат в командировка, те винаги са принудени първо да летят до Атина, а след това към съответната държава. Това увеличава разходите ни за командировки доста трудности имаме и с комуникацията. Как да се свърже човек с персонала си? че Те хората дори не се, помежда, не се познават помежду си. Много е трудно да привлечем персонал – децата на персонала а, растат и хората ме питат, не може ли да ме преместите в Атина, защото там има по-добри училища. От натрупания тригодишен опит може да цитираме две ключови цифри процента от найема могат да бъдат спестени за гръцкото правителство, ако всички отидат в Атина. А ние ще спечелим 6% от оперативния си бюджет. 6%, който сега губим в неефективна работа. Тези 6% могат да бъдат вложени в дейността, която насочваме към държавите членки. Както казах, настоящия ни мандат е до юни 2020 година. Агенцията а, миналата година поиска да бъде направена оценка на ефективността от Европейската комисия. Когато през следващите години обсъждате продължаването на мандата на агенцията, е необходимо наистина да се произнесете за ефективна агенция в областта на ИКТ технологиите. Нека в крайна сметка тази агенция да има едно единствено седалище. Благодаря ви. Merci, monsieur Anbrelst. Alors, la parole est maintenant à monsieur Timers. Благодаря. Давам думата сега на господин Тимерс. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and, uh... Господин председател, за мен е чест да взема участие в вашето заседание. Ще кажа, макар и няколко думи, от името на Европейската комисия, Генерална дирекция Connect, във връзка с ЕНИЗА, как да се развива политиката на Агенцията на Европейския съюз за мрежова информационна сигурност. Както току-що беше обяснено, през 2004 година, когато беше създадена агенцията, беше решено нейното седалище да бъде в Гърция. Държавите членки подкрепиха това единодушно. В, през 2013 година по силата на регламент беше взето решение че за оперативна ефективност ще бъде създаден клон на агенцията в Атина. Е, тук се търси оперативна ефективност, е, както е, Комисията по бюджети ясно посочи, беше по време на процедурата по освобождаване от отговорност, беше свършена много работа по стратегия и подобряване на оперативната ефективност. По отношение на киберсигурността, на предизвикателствата във връзка с средствата, редовно това се оповестява в медиите, съобщава се и за развитието на политиката през последните години. Парламента и държавите членки е, решиха по силата на директивата е, за мрежова информационна сигурност да се разработи е, стратегическо сътрудничество между държавите членки и по силата на което и много важна роля беше предвидена за Гърция решихме да има централизиране на киберсигурността в Европейския съюз. Разбира се, че ние е, знаем, че агенция Енис е изправена пред известни проблеми. Плащането на найема за двете седалища. В момента гръцкото правителство великодушно оказва подкрепа е, ние е, сме осъществили редовен обмен с гръцкото правителство, за да може своевременно да се плащат наемите. Но покриването на средствата за найема е, на офисите на ЕНИСА в Гърция си остава задължение на гръцкото правителство. Ние съзнаваме, че тези оперативни предизвикателства е, поставят по въпрос запазването на е, двете седалища. Ние поддържаме редовен контакт с агенцията, с нейния директор. Ние искаме е, да се направи една социална и економическа преценка на положението в момента. В заключение, е, както е предвиден в регламента 2013 от 22 е, член, ние започнахме независима оценка на ефективността на ЕНИСА през юни 2012 година. Ние Искаме да сме сигурни, че ще се предложи подновяване на мандата на е, агенцията, на ЕНИЗА. Много е, е важно е, предвид цялата ситуация около киберсигурността и анализа на ефективността на агенцията ще бъде част от тази преценка. Благодаря ви. Председателя, благодаря господин директор. Сега бих искал е, да се обърна към господин Гайер, нашия постоянен докладчик по агенциите, да даде своята собствена преценка. Благодаря, господин председател. Този проблем не е съвсем чуж за Европа. Има и други институции, които понякога искат да променят седалището си. Аз е, съм в една такава институция. Всеки месец мога да местя седалището на моята институция и всъщност това е резултат от политически решения. Някои неща могат да се променят, някои не. Въпросът за това, че някои институции има две седалища, понякога подлежи на промяна, а в други точки това не е в нашите правомощия. Ние не можем да вземем решение, а пък в други случаи изобщо не е възможно да се внесат промени. Познавам случая с Ениза много добре. В последния, в предишния мандат аз работих в Комисията по бюджетен контрол. Там се приемат докладите за освобождаване от отговорност. Също така се гледат и докладите на Европейската сметна палата. Аз е, съм напълно запознат с е, господин генерал, с е, това, което описа господин Хелмбрехт. Ситуацията е точно такава. Има а, е, различни процеси в институциите и вие знаете, че колкото повече седалище има, колкото повече са разделени институции, толкова е по-трудно. Понякога трябва да се използва дори ферибот и това осложнява нещата. Ениза има проблеми е, да намери необходимия специализиран персонал за своята дейност, защото при тогавашните условия, преди политическия компромис, е, никой не беше готов да ходи в е, Ираклион и проблемите сега са на лице. От гледна точка на економия и ефективност, ние трябва да обединим двете седалища на Ениза – ако става дума за политическо решение Гръцката република да решава къде да бъде седалището, мисля, че това е правилно. Обаче решението сочи, че страната домакин, а това се отнася не само за Гърция, а за всички страни домакини на агенции, трябва да гарантира необходимите условия за функциониране на агенцията. И сега за мен не става дума за точността, за плащане на найемите. Знаете, е, че има трудности от финансово естество в е, Гърция, но е, всички загуби на ефективност, които проистичат от двете седалища, мисля, че не трябва да се пренебрегват, поради което моята настоятелна молба към гръцката държава е да направи необходимите усилия, за да може Ениза с целия си персонал да отиде в Атина или поне на място, което е по-достъпно от Ираклион и това да допренесе за концентриране на агенциите. Господин Хелмбрек посочи, че мандатът на агенцията през 2020 година трябва да се провери и да се продължи, е, така че до този момент институциите ще продължат да се занимават с този проблем. Независимо до каква оценка ние ще стигнем, по работата по същество на ЕНИЗА аз съм сигурен, че Европейският парламент няма да може да се съгласи повторно с ситуация, при която агенцията да има две седалища. Аз е, твърдо съм решил, ако 2020 година или към момента на новия мандат на ЕНИЗА съм депутат, ще се погрижа това състояние да се промени. И моята настоятелна молба към правителствените органи в Гърция е да не продължават тези неща толкова дълго. Благодаря, господин генерален докладчик. Аз наистина се надявам вашия апел да бъде чут от гръцките власти, господин Тишовски. Předsedající, já nevím, jestli tato prezentace byla proto, že ta agentura má mít... Благодаря, господин председател. Аз се чудя каква беше целта на тази презентация. Надявах се да ми се отговори на въпроса защо тази агенция има две седалища по принцип. Така че сега чувам повече доводи в полза на това да се отървем от едно от седалищата. Господин Гайер е прав. Има много неща, които не можем да променим. Или трябва да отменим утре в второто седалище на Европейския парламент е в Страсбург, да не говорим за трето седалище в Люксембург. Аз искам да го направим, но не можем. Така че не знам разумно за какво водим такива дискусии. Ние не можем да говорим за ефективност на подобни агенции, е, които е, имат по две седалища. Съгласен с, с всичко казано до момента. Аз говорих с хора, които казаха, че е, никога няма да отидат там. Те се чудят как да наберат персонал. Говорим за европейско училище, което не може да получи акредитация. Какви нови аргументи искате, дами и господа? В някои случаи трябва просто да признаете, че нещо е претърпяло неуспех. И ние като депутати в Европейско Европейския парламент, като представители на народа, трябва да сме сигурни, че при подобни ситуации нещо се променя. Това е именно неудобството, което преживява в момента Европейския съюз. Има хора, които са неудовлетворени от размера на моята заплата. Много хора са неудовлетворени от начина по който изобщо се разходват средствата е, на данакоплаците. Това е абсолютно абсурдно. А, а, искам да работя за тези агенции. Е, е, видях снимки открито. Открит чудесен остров. Обичам Гърция. Обичам Кипър. Това са прекрасни, е, невероятни места, но от гледна точка на разходите и на разходването на европейските фондове, Запазването на два седалища за една и съща агенция за мен е неприемливо и трябва да преценим каква загуба на ефективност се стига така. Ето, тук ние в нашата комисия трябва да помислим и по излизането на Великобритания от Европейския съюз. Трябва да убедим някой в ефективността на Европейския съюз. Говорим за тази агенция, но други агенции имат сходни проблеми. Така че аз се надявам, че Ениса ще може да остане в Гърция. Мисля, че Гърция е, прави е, това, което трябва да прави, е, за да подкрепя тези агенции. Председателя, не виждам други желаящи да вземат думата. Мисля, че трябва да приветстваме е, думите на нашия колега Дешовски. Е, ние сме е, парламентарна комисия по бюджети и трябва пестеливо да разходваме средствата. Ще дам думата и на останалите колеги. Аз изцяло подкрепям вашето търсене на економии. Well, I agree with the reasoning and I think uh, uh the institute... Съгласен съм с тези разсъждения. А прави са институциите, е, може би трябва да се постараем да имаме само едно единствено седалище, е вероятно в Атина. Аз съм представител на основната опозиционна партия в Гърция. Гръцкото правителство е готово е, да съдейства. Това е свързано, разбира се, с е, местната политика, но в Гърция ние проявяваме разбиране към бюджетните ограничения. Надявам се да постигнем търсеното решение. Благодаря. Благодаря. Аз мисля, че всички сме единни по това, че трябва да изразим воля да се сложи край на тази ситуация, която води до неефективност и това всъщност е източник за прикриване на средства. Ние сме комисия по бюджети и, е, както предложи нашият постоянен докладчик, трябва да се сложи край на това. Аз е, до края на месеца в рамките на финансовата мисия ще предложа на съответните министри да потвърдят, че ще сложат край на тази ненормална ситуация. Така, сега инициатива облигации за проекти. За съжаление, аз ще трябва да напусна за половин час. Господин Савама ще ме замести като председател. Благодаря, господин председател. Това не е нещо лошо за мен. Не мога да кажа, че със съжаление ще ви заместя. With the agenda, we come now to item number 11. И така се спираме на 11-та точка от е, е, дневния ред. Инициатива облигации за проект. Първо е, даваме думата е, на господин Джанет. Е, благодаря, господин председател. За мен е истинско удоволствие да взема участие в вашата работа. Е, по петото, 6-месечен отчет е, за облигациите за проекти. Е, в самото начало искам да ви напомня, че инициатива за облигации за проекти е, започна през ноември 2012 година с желанието да съживим или по-скоро да пресъживим пазара на капитал за инфраструктури, особено транспорт, телекомуникации и енергийни мрежи. Е, необходимостта за това беше повече от ясно иллюстрирана от диаграмата в горния десен ъгъл. Е, там виждаме какво е станало преди финансовата криза капиталовите пазари е, финансираха инфраструктура в много голяма степен в Европейския съюз. Пенсионни фондове, застрахователни компании редовно финансираха е, дългосрочни инфраструктурни проекти в целия Европейски съюз, закупувайки е, облигации, е, но е, през 2009 е, година с финансовата криза това просто спря. И инициативата за облигации за проекти беше подета е, с е, намерението да се обединят средства от европейския бюджет и от Европейската инвестиционна банка, за да се финансират европейски проекти с висока стойност, но също така за да се развива финансирането на дълговия капиталов пазар. И това отново да стане е, уска на средства за финансиране на инфраструктура. От началото на инициативата 9, в скоро време 10 проекта бяха поставени на пазара е, с съдействието е, на е, засилване на финансирането на кредити и с финанс... Тук отново в горния десен край виждате че е, какво е отражението. От 2012 година насам пропорционално инфраструктурите и зелените инфраструктури, които в момента се финансират от капиталовите пазари, се е, върна на нивото си от преди кризата. Е, инициативата облигации за проекти има три основни политически сфери. Първо развитие на трансевропейски транспорт, е, трансевропейско развитие на енергетиката и широко лентов интернет е, като основното партньорство между банката и европейския бюджет води до това, че 230 милиона от е, средствата от бюджет на Европейския съюз се предоставят на банката, като първия портфейл е предвиден за инфраструктурни инвестиции в тези три основни области. Европейската инвестиционна банка се възползва от средствата, които са на лице по 230 милиона е, за кредитно засилване или е, частични гаранции, за да сме сигурни, че облигациите от компаниите е, за проекти са достатъчно привлекателни за инвеститорите на капиталовите пазари, основно пенсионни фондове и застрахователни компании. В начало 230 милиона дадоха възможност да се подкрепи дълг дълга на Европейска инвестиционна банка, т.е. 3450 милиона и общо имаме достъп до 4 е, милиарда евро, т.е. имаме 19% е, леверидж, 19% лостов ефект. Е, пилотната фаза приключва и е, проектите са на лице и трябва е, да бъдат одобрени от управителния съвет на Европейска инвестиционна банка до 2014 година и е, до е, края на декември 2016 година е, проектите трябва да получат финансиране. Само няколко думи върху, е, върху механиката, ако мога така да се изразя. Механиката е проста. Европейската инвестиционна банка е, е, е, и е, пуска на пазара дългове, т.е кешово поддържане на проекти от основни членове. С други думи, Европейската инвестиционна банка е, осъществява частична гаранция е, по, на, чрез финансиране или нефинансиране. По този начин ние подкрепяме 20% от общата стойност е, на облигациите за проекти, т.е. това е, е обща подкрепа, е, която превишава стоеността на облигациите общо на три нива по-високо А това е постигнатото до сега. Към днешна дата 6 транзакции са приключени е, възоснова на подкрепа от европейски бюджет от 5 държави членки. Те включват е, транспорт, широко лентов е, интернет и неговата инфраструктура, а също така и е, е, проекти за енергийни мрежи, като проектите е, вървят от магистрали до пристанища. В допълнение на което, предвид ограничения размер на подкрепата от европейския бюджет, който беше на лице, и във на спонсорите за проекти, имаше идея е, за е, съдействие между две държави членки без средства от европейския бюджет. Имаме е, девет операции, три от които не са подкрепени от европейския бюджет. 8 милиарда са били подкрепени, 4,4 милиарда облигации са издадени въз основа на 686 милиона, като като средствата от европейския бюджет са били освоени напълно. Накратко, Накратко, това е официалното обобщение на проектите, които са били подкрепени. Това е постигнатото до сега. И е, сега е, давам думата на колегата Джорджо Касони от Европейската комисия, който ще ни запознае с оценката на Европейската комисия на, на тези проекти. Благодаря ви, господин председател. Изключително важно е, че ни давате думата този път, защото, както се изисква в съответното правно основание, ние проведохме външна оценка на инициативата облигации за проекти. Тя бе финализирана през декември 2015 година и за това сме днес тук, за да ви представим отчет. В рамките на оценката се постави акцента върху ползата от тази инициатива в сравнение с други инструменти. Както вече казах, тази инициатива започна, когато финансирането на капиталовите а, пазари беше на изключително ниски нива. И тогава а, желаехме също така и да направим оценка и на а, коефициента за умножение на капиталовите пазари. Относно времевата рамка, всичко бе проведено през юли 2015 година. Няма да повтарям статистиките, които вече познавате. Просто ще спомена, че първоначалната цел беше да се проведат между 7 и 10 операции в края на пилотната фаза, като накрая общо имахме 10 операции, като 7 от тях бяха инвестираните от Европейската инвестиционна банка, 3 от Европейския съюз. Проведохме няколко интервюта и с заинтересовани страни. Седем проекта бяха оценени, тези, които трябваше да приключат до юли 2015 година. Три допълнителни проекта бяха финансирани и един ще бъде подписан следващите няколко седмици. Няма да се повтарям. Разполагате с презентацията. Ако имате някакви въпроси, ще навляза в повече подробности. Относно обобщението на заключенията. От гледна точка на ефективността, най-важният фактор, който се прояви по време на пилотната фаза, беше, че чрез индивидуалните сделки но и чрез съвместните сделки не се стигна до съживяване на пазара. Много шум се е вдигна около инициативата облигации за проекти, което все пак оживи малко пазара в сравнение с предишните години. Така че ефективността на тази инициатива се криеше както в сравнителното оживяване на пазара, така и в политическата подкрепа. Една от целите на инициативата беше да се прецени реализируемостта държави на този инструмент. Всички проекти се считаха за допустими. Относно ефективност, ефикасността, мисля, че ник се спря на нея. Седем проекта получиха подкрепата на европейския бюджет. ако вземем предвид и проектите финансирате от Европейската инвестиционна банка. Ще видим. че имаше най-различни проекти. В областта на трансевропейските транспортни мрежи проектите бяха ефикасни най-вече в Обединеното кралство. Това беше изключително важен елемент. Относно широколентовия интернет, имаше проекти в това отношение, може би единствения в Европа. Имаше и общи проекти, финансирани от този инструмент, като за бъдеще ни се иска да имаме инструмент, който да ни позволи да финансираме и по-големи проекти, защото тук финансирахме основно по-малки. риска по време на пилотната фаза беше изключително висок. като по-дългосрочните проекти даваха възможност не само да се върнат инвестиционните разходи, но и оперативните такива. В някои случаи се стигна и до по-добро ценообразуване, което бе потвърдено от публичните органи по време на тръжната процедура. Подкрепата на Европейската инвестиционна банка по време на тръжната процедура и по време на разработването на самия проект беше изключително полезна. Инвеститорите и представителите на проекта бяха успокоени от това, че Европейската инвестиционна банка участва. Те считаха за солиден партньор. Тя ги съпътстваше по време на целия проект. Това се отрази също така и на рейтинга на различните проекти. Относно релевантността, изключително релевантен беше опита по време на пилотната фаза. Отбелязахме обаче, че пазара междувременно се промени, на него има повече ликвидност. Започна се инициативата за капитал в Съюз, което означаваше, че инвеститорите от банките и от различните институции решиха отново да се върнат на пазара. В бъдеще е добре да се направи оценка, защото все още има някои пропуски на европейските европейския пазар на инфраструктура. В някои сектори и в някои географски места рискът е по-голям. Инструментът в повечето от случаите беше е добре изработен, като трябваше известно време, за да се натрупа опит в някои транспортни проекти трябваше проекта да бъде коригиран процеса на неговата разработка, за да може да има своевременно емитиране на облигациите. Ако желаем да продължим по този път, ще трябва да се насочим към тези сектори, където има най-много пропуски на пазара. Препоръки. Този проект е необходим за пазара. Като изготвилите оценката предлагат Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка да продължат да предлагат тази инициатива за облигации на проекти за в бъдеще. И тя да бъде включена в европейския бюджет. Добре е Европейската инвестиционна банка да не прекъсва финансирането на този тип проекти, защото по този начин ще се загубят знания на европейския пазар, но и защото това ще изпрати лош сигнал на капиталовите пазари, които отново подновиха инвестициите си в инфраструктура. Това ще е лош сигнал и във връзка с бъдещата подкрепа на този тип схеми. А това не се вписва в духа на капиталовия съюз. От гледна точка на ефективността, идеята е вниманието да се насочи най-вече към сектори и географски райони, в които ползата ще бъде най-голяма. Комисията и Европейската е, инвестиционна банка създадоха тази инициатива и трябва да продължат да работят в този дух, за да разширят спектъра на финансовите инструменти. Широколентовия интернет, е, проектите в областта на транспорта е, бяха финансирани но не винаги този тип проекти са най-доброто решение. Възможно е да има и други проекти, които да имат сходни последствия, затова е важно да се направи връзката и с механизма за свързване на Европа. Относно релевантността, вече казах, че трябва да се насочим към нови отрасли, към нови географски райони, райони да използваме възможността, която ни се предлага от механизма за свързване на Европа, но и не само, да се възползваме от Европейския фонд за стратегически инвестиции и да се насочим към тези райони, които проявяват жив интерес към облигациите за проекти. Например, може да има много инициативи във връзка с нисковъглеродната економика. заключение, очакваме положителна оценка на инициативата и на нейните резултати, да се направи връзка с механизма за свързване на Европа. Тази инициатива и разработените проекти ще бъдат, няма да останат изолирани, те ще бъдат свързани и благодарени на механизма за свързване на Европа. Инициативата облигации за проекти не трябва да се свързва само с механизма за свързване на Европа и е с други проекти, инвестирани от Европейската инвестиционна банка. Важно е Европейската инвестиционна банка да разшири дейността си в това отношение, като се възползва от експертния опит на хората, които вече работиха в тази сфера. Трябва да се насочим към по-низко рискови проекти, трансгранични такива и да се инвестира в инфраструктура. Благодаря ви. Thank you so much, both. И аз ви благодаря. Благодаря на двама ви. Госпожа Гардия Сабал е докладчик. Нещо да добавите? Благодаря, господин председател. Първо, искам да отправя благодарност за това, че получихме добра информация за проектните бонове, т.е. проектни облигации. Благодаря за това добро обобщение за първата фаза на проектните облигации. Въпросът е как нещата ще продължат след пилотната фаза. Идеята за облигациите за проекти излиза извън рамките на FC или не. Тези 130 милиона евро, които току-що бяха споменати за първите загуби, как се използва тази сума, как се използват тези средства, повтарям. Може би представители на Европейската инвестиционна банка иска да отговори пряко на този въпрос. Да, във всички случаи ние сме положение, в което, както вие казахте, госпожо докладчик, ние сме много напред по свързването на Европа, но както каза колегата от Европейската комисия, ние ще използваме технологията извън ЦФТ по инициативата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, когато спонсорите на проекти го искат, е, колкото е, е, до 230 28 е, е, милиона, които са разходени. Е, това е по предвижданията за първа загуба от портфейлите. В известна степен това включва и предходни проекти, когато нямаше гаранции за ТНТ. Е, това всъщност имаше значение, защото това даде огнева мощ е, за Европейската комисия, предвид средствата, които са на лице в европейския бюджет. Е, така че по този начин има по-добър ефект върху портфолиото, т.е. по-голяма огнева мощ но 230 милиона евро бяха освоени напълно. Господин Цан не иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за направените пояснения във връзка с проекта. Беше много интересно да прочетем доклада, който беше изготвен от Емст Янг и със сигурност той е използван и в този случай. Молте информационни интересанти. Тук можете да намерите много интересна информация и желая някои пояснения във връзка с отделни цифрови данни и оценки в доклада. Този доклад в крайна сметка е много отрицателен по отношение за, на такива инициативи, по моя оценка. Ние, между другото, знаехме това. Една подобна инициатива почива на плана Юнкер, инициативата FC и по тази причина аз имам е, някои въпроси от техническо естество, а също и по същество как такива инициативи могат да съществуват паралелно. Това е въпрос свързан с наличните средства и с политическия подход. Аз не знам дали това наистина е най-доброто решение. Как този проект може да има по-голяма добавена стойност или да има различна добавена стойност от тези. Е, след това тези седем проекти, които са финансирани в рамките на тази инициатива, това, което мога да кажа като първоначална идея е, че в отделните страни се насърчават проекти, е, и е, това са страни, които не са толкова засегнати от кризата. Това също трябва да се отбележи. Друга важна точка, естествено, е свързана с проверката на цифровите данни. Разполагаме с доклада на Ernst Young. Там се говори за лост 15 е, до 20 за отделни проекти дори още по-висок фактор. Аз сега разглеждам цифровите данни и установявам, че финансираните проекти, включително и очакваните проекти, в крайна сметка представляват 5 милиарда евро на тази стойност 4,2 милиарда сега и след това 8-900 милиона за оставащите 2 или 3 проекта. Виждам също, че използваните публични средства 517 е, милиона евро преки инвестиции на ЕИБ, 130 милиона от европейския бюджет, 120 е, е, милиона поручителства и след това 5 милиарда в емитиране на облигации и милиард и половина държавни средства. И в крайна сметка при мен се получава коефициент 3,5. След това следващата точка. Въпроса, свързан с инфраструктурата, всъщност той остава нерешен. Това, че частен инвеститор не извършва инвестиции в инфраструктура, защото има строителен риск е, сочи, че строителната фаза е най-опасната фаза, защото по време на строителните работи не се е, реализират е, приходи и това увеличава риска. Този инструмент обаче също не покрива риска. При по-низко финансираните проекти виждам председателят е, господин Цани, това не е изслушване. Добре е, е когато е, депутатите работят много принципно и задълбочено, но още една минута ви давам само за вашето изказване. Три проекта са Гринфилд проекти, два са за рефинансиране на дълг, три са проекти които вече са изпълнени е, преди емитирането на облигации за проекти. Така че по-малко от половината проекти са свързани с строителство и с покриване на риска от строителни дейности. И всъщност е, как е, всъщност се съчетава това с инвестициите? Покрива ли се риска? do it a little shorter. Да, ако обичате накратко. Благодаря, господин председател. Също благодаря на представителя на комисията за това толкова подробно изложение. Аз обаче искам съвсем накратко да се спра още веднъж на въпроса в какъв обхват се движим. Аз не съм много сигурен дали и тук в комисията по бюджети постепенно не е, губим поглед е, за всички паралелни опити за насърчаване на економиката. И всъщност е, сега имаме тези облигации за проекти. Миналата година приехме FC и е, това беше засегнато от господин Цани. Въпросът е сега те дали толкова трайно съществуват паралелно, къде са връзките между тях. В е, Европейската Централна банка се води една политика на нулеви лихви и е, подобни мерки се изпробват и там. Знаем обаче, че повечето държави членки на Европейския съюз са е, поели дългове дори до границите на поносимото. И сега искаме да насърчаваме инвестиции в публичната сфера. Това означава в крайна сметка да апелираме към държавите да приемат повече дългове. Ние би трябвало да се опитваме е, в крайна сметка да налагаме, да развиваме не толкова сложни е, бизнес модели, е, защото всъщност аз не знам докъде би довело това. През 2007 година обаче установихме, колко а, е, свързани са тези проекти за финансиране и в крайна сметка и специалистите казаха, съжаляваме, ние не можем да разберем за какво става дума. В крайна сметка, а, е, накрая има опасност от големи загуби и точно от това трябва да се предпазим. Благодаря. No, no. Господин Делано. Господин председател, истина е, че а, е, проектните облигации може би са свързани най-вече с а, е, плана Юнкер а, е, и може би той седи в а, тяхното начало, така че на нас, а, наист, за нас наистина е важно да а, видим какъв е наистина този а, мултипликационен ефект от плана Юнкер. А, сега аз мисля, че е, това е сектор е, свързан с транспорта, с енергетиката и така нататък. И след това, що се отнася до а, е, екологията, там а, всъщност а, съм любопитен, искам да знам дали а, а, облигациите за проекти подобряват бизнес моделите и още нещо, да имаме а, два а, инструмента идентични в Европейския съюз, дали това е оправдано. Благодаря. Now close the speakers list for this. Uh, Приключвам списъка на изказващите се. Е, предвиждаме време за отговор, поне на някои от въпросите. Е, thank you. Е, maybe I start on... Благодаря. Може би в началото трябва да внеса някои изяснения. когато говорим за връзката между облигациите за проекти Европейския фонд за стратегически инвестиции. Те са несъвместими, защото облигациите за проекти беше пилотна инициатива от преди няколко години за оживяване на пазара на тези облигации в определен момент, докато FC започна тази година, когато пилотната фаза на облигациите за проекти вече беше започнала. Така че е, в е, момента проектите са изработени, ние ги подкрепяме, не е необходим нов, нов бюджет. От друга страна, облигациите за проекти са един продукт, но могат да бъдат предложени много инструменти по Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това, което искаме да направим за в бъдеще е да продължим FC, а не облигациите за проекти като такива. Примерно, инструмента за свързване на Европа е инструмент. Защо го правим? Правим го е, по два канала. Първо, е, инструмент е, за свързване на Европа. Е, може би е, ще има необходимост от облигации за проекти. Може би след години ще се появят, но искаме ограничения бюджет по инструмента за свързване на Европа. Искаме да се спрем на пилотни, на пионерски проекти, на много рисковани сделки за инфраструктура, те да се подкрепят взаимно в различни трудни области, докато Европейския фонд за стратегически инвестиции е дядо на облигациите за проекти, но по принцип те са съвсем различни помежду си, докато Европа, инструмента за свързване на Европа, предвижда проекти, които са много по-широки. Те покриват повечето инвестиционни области, така както те са предвидени от законодателя. Във връзка с, с тези финансови инструменти, логиката не е да задлъжняваме прекалено много, не е държавите членки да задлъжняват много, а по-скоро да се привлекат частни инвестиции за инфраструктура. Това е са усилията, които полагаме, изхождайки от идеята, че тези проекти са необходими за благосъстоянието на е, общностите в Европейския съюз. За финансирането обаче трябва да има съчетаване на публично и частно финансиране, но е, за момента искаме в максимална степен да използваме вътрешните частни ресурси и да ограничим публичното финансиране само за най-необходимото. Сега е, ще дам думата на Ник, който ще ни запознае с лостовия ефект. Благодаря ви. Когато говорим за този мултипликационен ефект, ние имаме предвид съотношението между ресурсите налични в европейския бюджет в случай на пилотен проект по смисъла на инициатива облигации за проекти и общата стойност на инвестиционните проекти, които се подкрепят по смисъла на инициативата облигации за проекти. В случая 230 милиона евро от бюджета са налични в рамките на портфолио от сделки, където Европейската инвестиционна банка генерира подчинен дълг. По този начин трябва да се привлекат други частни инициативи, инвеститори, извинете, включително и от капиталовия пазар. Като общата сума на инвестициите, по-голямата част от нея идва от наши фондове, които са инвестирани от частни играчи на капиталовия пазар, пенсионни а, дружества и застрахователни такива. От тук идва и цифрата 18. Доста е технически въпроса, така че наистина се надявам, че съм успял да разясня връзката между инициативата облигации за проекти и фонда за стратегически инвестиции, попитахте вие. Джорджо също се спря на този момент. Някои казват, че тази инициатива е доведено дете на фонда за стратегически инвестиции. Но нека да видим каква е финансовата технология, с която боравим. Европейските ресурси са на разположение, за да може Европейската инвестиционна банка да поеме по-високи рискове, като привлече повече частни инвеститори. Това е целта на Фонда за стратегически инвестиции. Това е и целта на инициативата облигации за проекти. Както каза Джорджио, в пилотната фаза на инициативата облигации за проекти ние сме поставили акцента върху един специфичен инструмент за дълга и върху един частен пазар, а именно желаем да насърчим пенсионните дружества и застрахователните такива да се върнат на капиталовия пазар. В фонда за стратегически инвестиции Имаме много повече инструменти и много повече целеви групи. Идеята е да се поеме повече риск. Разбира се, има инструменти, както имаме инструменти в областта на дълга, но и в областта на облигациите. Сега трябва да помислим как да използваме механизма за свързане на Европа, за да може да се увеличи полезния ефект на фонда за стратегически инвестиции. Надявам се, че съм отговорил на въпроса ви, освен на този за задлъжнилостта на държавите членки. Надявам се, че ще се съгласите с мен, че една от ползите от участието на Европейската инвестиционна банка е, че тя прилага нормалните си критерии за оценка в този случай. Тя прилага едни и същи критерии, стига проектите да бъдат финансово разумни. Трябва да бъдат изпълнени всички традиционно изисквани критерии. В много случаи проектите са свързани с прехвърлянето на риска от частния към държавния сектор, като идеята е да има някаква полза от инвестираните средства. Благодаря ви. Благодаря и на двама ви за направените презентации. Да, наистина изключително полезна беше презентацията ви. Доста неща се изясниха и благодарение на колегите, които зададоха въпроси. Нека ви напомня, че Фонда за стратегически инвестиции и маржа му се равнява на 15-16, а не на 18, както вие цитирахте преди малко. Но идеята в основата е същата. Аз не бих се притеснявала на този етап толкова. Чухме, че фонда за стратегически инвестиции в момента има около 76 милиарда – а, са изминали едва 6 месеца от създаването му. Продължаваме нататък. По-скоро ще се върнем назад към точка 9. Контрол на регистъра и състава на експертните групи на комисията. Това е доклад по собствена инициатива. Докладчик е госпожа Трюпел. Моля ви, опитайте се да бъдете кратка, защото малко закъсняваме. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Най-напред бих искала да благодаря на колегите, които внесоха изменения. Смятам, че а, се очертава ясна линия. Искаме едни и същи хоризонтални правила, които да имат за цел по а, прозрачен състав на експертните групи. Трябва да се помисли по въпроса за разпределението. Ще има и публично допитване до неправителствените организации за новите хоризонтални правила. Желам наистина да стигнем до европейската общественост, за да покажем, че Европейската комисия наистина желая да приобщи неправителствените организации при изработването на новите правила. Зная, че в залата има представител на Европейската комисия и трябва да кажа това, което чух нещо, което и вие чухте от представителя на комисията, именно, че комисията сега работи по новите хоризонтални правила. Тя не чака доклада на Европейския парламент. Това не е добра практика. Не би било честно да, да не вземете преди доклада на парламента при изработването на новите хоризонтални правила. Ако трябва те обаче да се лансират скоро от страна на Европейската комисия, тогава бих искала да помоля представителя на Европейската комисия да каже дали ще има публично допитване до неправителствените организации при изработването на тези правила, защото това е изключително важно. След което отново ще поискам думата за заключение, но първо искам да чуем комисията. Any questions, any comments? някакви въпроси или коментари. Uh, like... Комисията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Трюпел. Да, мога да потвърдя, че Европейската комисия изготвя нови преразгледани хоризонтални правила за експертните групи. Както очаквате вие и другите институции, акцента ще бъде поставен върху прозрачността и баланс. Има много разпоредби сред новите хоризонтални правила, които ще поставят акцента върху по-голямата прозрачност и по-добрия баланс в експертните групи. Госпожа Трюпел спомена неправителствените организации. Ние смятаме, че позицията исканията на НПО са отразени в проекта за хоризонтални правила, който комисията скоро ще приеме. И сега ще ви обясня защо. През втората половина на 2014 година Европейският омбудсман започна по собствена инициатива разследване във връзка с състава на експертните групи. Тогава той покани НПО да представят своите виждания и становища за експертните групи на комисията. Между 60 и 70 от тези становища а, бяха представени пред Европейския омбудсман. Ние се запознахме с тях, както и с препоръките на Европейския омбудсман. Новите правила положително отговарят и удовлетворяват повечето от исканията на НПО. Ние работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент през последните седмици и месеци, най-вече с водещата комисия по бюджетен контрол и техния докладчик Денис Де Йонг. Така че може да сте спокойни, че новите правила отговарят на очакванията и исканията на НПО. Ето защо, тъй като доста напреднахме в техническо отношение, можем съвсем скоро да приемем новите правила. Не ни се иска сега да отнемаме още няколко месеца от времето ни, за да провеждаме допитвания при положение, че нуждите и исканията са удовлетворени. Благодаря, госпожа Трюпел. Аз съм разочарована защото ми се струваше, че би било добре да има публично допитване до неправителствените организации, а не просто е така да се приемат новите правила. Ако комисията приеме новите правила преди Европейския парламент да излезе с доклад, тогава трябва да видим какви ще са тези нови правила и как ще се прилагат. Ще трябва да излезем с становище от тях и малко по-нататък тази година да видим дали сме удовлетворени от прилагането им, след което ще може да си изведем някакви заключения, т.е. дали не сме удовлетворени или сме, дали ще се стигне до забразяване на а, средства, но ще трябва да видим ние тогава как ще преценим новите правила. Председателят някой друг. Okay, well that concludes uh, item number 11. Добре, с това приключваме. Пристъпваме към мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Заявление от Швеция. Господин Негреско е докладчик. Той отсъства. Упълномощил е заместник. Господин Фернандес ако обичате, е, за малко внимание. Така, налага се бързо да пристъпи към следващата точка по мобилизиране на средства. Това е точка 14, техническа помощ за инициативата на комисията. Докладчик е господин Новаков, е, но координатора на Европейската и народна партия господин Фернандес обеща да вземе думата от името на господин Новаков. Bom, eh, este eh, relatório tem a ver com a assistência técnica para eh, o Fundo Europeu. Става дума за доклад, който е свързан с е, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и ако искате, всъщност е, мога да кажа, че е, става дума за 300 е, хиляди, които са свързани с регламента. Няма технически проблеми, няма също и правни проблеми. Така че аз е, в случая замествам колега, който не е тук. Той е докладчик по този е, въпрос. Мога да кажа, че максималната сума ще бъде 0,5%. Това е таванът и е, всъщност 360 е, е, милиона евро, така че няма никакъв проблем в случая. Благодаря. Председателя, благодаря. Въпроси, някакви коментари? Господин Тарвалц. Бих искал да благодаря на господин Новаков. Е, е, днес той възложи на господин Фернандес да се скаже от негово име. Искам да ви кажа, че е, този фонд е моя страст, мой любим бюджетен инструмент това всъщност по него се постигат най-добри резултати за европейските средства. Аз приветствам желанието на докладчика да се подобри добавената стойност и на личността, както и засилване на ефективността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Има нещо, което буди, буди недоумение у мен парите сега отиват към комисията. Ние използваме данни, на които сме посветили работни часове, за да ги постигнем. Какъв обаче е резултата? Доколкото разбирам, дружествата, които са пострадали от глобализацията, тяхното управление, може би е въпрос на лош късмет, не знам дали с, чрез данните можем да разберем структурните промени, които настъпват. Така че първата ми склонност е да кажа захвърлете всичко това. Комисията не се нуждае от информация, е, която от, от, без която можем. Е, комисията можа да получи много добра е, информация за това колко добра информация получаваме, е, как помагаме на Европейския съюз. Аз обаче дълбоко се съмнявам във всичко това. Благодаря. Председателя, някой друг има ли да каже нещо? Явно, че не. В такъв случай, е, може би комисията би искала да отговори, да се защити, да се защити ако има причини да се защитите, заповядайте. Е, благодаря. Ще дам думата на госпожа Решински. Тя работи пряко върху Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Благодаря, господин председател. Е, бърз отговор на въпроса. Аз мисля, че следващата точка от дневния ред ще предостави по-пълен отговор. Е, информацията, която е набрана е, по приложението на Европейския фонд за приспособяване към развитие, се основава на база данни, възоснова на годишни доклади. Е, последния беше публикуван преди няколко месеца. Освен това, той се предоставя от оценители. Те извършват оценка, която ще обсъдим последващата точка от дневния ред. Всички доклади са на лице в уебсайта на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Е, безспорно е, че базата данни е огромна. Е, техническата помощ изисква и оценката по нея, която ви е предоставена, е включването на този Европейския фонд да се включи в Европейския фонд за финансиране на инвестиции така че това ще са много по-големи европейски фондове и много по-лесно ще се получава информация от базата данни от Европейския фонд за стратегически инвестиции. Разбира се, мога да посоча и други данни е, за, налич... Е, други данни за наличните данни, ако ме попитате. Председателя е, няма други въпроси. Господин Том Банц явно е доволен. И така, пристъпвам Придържаме се към графика. Е, е, е, крайният срок за изменения по този доклад е утре до 18.30, докато в Комисията по заедостта крайният срок беше до днес и крайният доклад ще бъде прият на 4 април и на 12 април ще гласуваме по доклада е, в пленарна зала. И така, напред-назад по дневния ред. Е, 13-та, гледна, 13-та е, точка. Е, ще чуем е, изказване от името на докладчика господин Негреско. Благодаря, господин председател. Беше казано вече, че аз приветствам, замествам, извинете, господин Негреско, който в момента, за съжаление, е жертва на грипа. Всички страдахме от това заболяване. Господин Негреско ме информира, че има искане във връзка с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Става дума за искане от септември 1,8 милиона евро. 500 е, работници на Волбо и е, това са работници, които произвеждат лекотоварни автомобили. Също така има и 4 предприятия доставчици, които са засегнати. Всички те се намират в Северна Швеция. Аз е, няма да ги посочвам точно, защото ми е трудно да произнеса имената. Тези съкръщения се явяват последица от промени на пазара. Китай е важен фактор тук и Волбо трябва трябваше с 10% да съкрати персонала си. При това положение, разбира се, отпадат работни места. Това е лоша новина, но може би е още по-лоша, когато това става в райони, които по географски и климатични причини имат по-големи проблеми и Разбира се, за една подобна фирма това е голям проблем. Тези съкръщения на работни места имат много голямо въздействие в региона и по тази причина ние внесохме това искане за ползване, мобилизиране на средства от е, ФПГ. Е Със сигурност е, причините са разбираеми. Смятам също, че и всички необходими условия са изпълнени. Благодаря на госпожа Гардия Себал. Господин Савама, благодаря, господин председател. Аз имам кратък въпрос. Защо Швеция не е включила в молбата си е, средства за отчитане и за контролиране и, и докладване? este informe, así que no tengo mayor conocimiento del mismo que las notas que me ha tenido que pasar el okay. señor. Госпожа Гардия Смарт. Съжалявам, разполагам само с документите, които ми предостави господин Негреско. Аз съвсем не исках да ви създавам капан. Може би комисията може да даде малко по-точни сведения на господин Самама. Добре, така или иначе, е, отбележете си, че ще са изменение. Е, че е, Швеция трябва да предвиди средства и за а, отчитане и контрол. Une concurrence chinoise. Кой иска думата? Чувам, че има китайска конкуренция. Не е страшно, защото скоро Китай ще бъде признат като пазарна економика. It's a joke, Аз само се пошегувах. Чудесно. Тъй като повече никой не иска думата, измененията трябва да бъдат внесени днес, утре. Утре до 18 часа. Утре 18 часа. Nous adopterons le rapport final le 4 avril. Е, окончателният доклад ще бъде гласуван на 4 април и ако всичко върви благополучно, в пленарна зала ще гласуваме на 12 април. Е, благодаря на докладчика. Давам е, думата на Хосе Хуса Мануел Фернандес, а всъщност стигаме до доклада на господин Донано върху е, дейностите въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, доколкото те подлежат на измерване за периода 2007-2014 година. Господин докладчик. Наистина много се говори за този фонд за приспособяване към глобализацията, също и в нашата комисия за бюджети. Бюджетът е 500 и 50 милиона евро е, годишно. Също така са включени и много проекти. Е, става дума и за случаи, в които е, има загуба на работни места. Ако мога да кажа, че това основно е инструмент за солидарност между работниците, като този фонд, този инструмент е много полезен и много необходим. Между 2007 и 2014 година е, има е, повече от 100 милиона евро, които бяха изискани от 20 е, държави членки и това обхваща хиляди работници. Това становище, което аз предлагам, не е, е много е, голямо. Има някои изменения, които е, са за обогатяване на текста. Аз бих искал първо да направя един баланс за функционирането на фонда и какво е въздействието върху бюджета. Все пак ние сме такава комисия, без разбира се да включвам и другите фондове и другите политически общностни инструменти, които гарантират конкурентоспособността и е, което остава предприятията, използването от членовете и ефективното въздействие върху работниците, които са жертва на съкръщения. Искам също е, и това е нещо, което е много важно за мен, да внеса един проспективен аспект, което е, дава възможност за проследяване на модификациите на фонда, така че да се отговори на критиките, които често се отправят към него. Първо, е, мога да кажа, че срокът за изчакване е много голям и освен това се е, очаква индивидуален отговор, което обаче е, изобщо не засяга структурните е, проблеми. Преди е, да навляза в е, конкретни данни, мога да кажа, че се срещнах с е, институционалните европейски партньори, е, ключовите е, интер, заинтересовани страни е, са General Motors в е, Белгия и във Франция също едно предприятие. Аз се е, свързах с министерствата и е, това във връзка с тези съкратени е, работници, също така с представители на синдикатите и служители на ЕППГ. Аз констатирах, че има е, едно становище, което подкрепя изключително много ЕППГ и е, това е, всъщност е, е проект, който е, учита всичко, което ние очакваме. И е, тази гъвкавост, която се изисква, за мен е много важна и е, също синергиен ефект е, между различните европейски структури, най-вече структурните фондове, което би трябвало във всички случаи да позволи на държавите да имат една по-добра координация помежду си. Естествено, аз желая да има продължение на дерогацията НЕЦ до 2017 година, защото това е много важен правен инструмент за фонда и също така какво е отражението върху отделните сектори. Аз е, мисля, че е, секторът е, на трудова активност може да се засегне тук и всъщност трябва да се отчете това, което е, е станало до сега и е, да се направят някои прогнози. Аз е, мисля, че трябва ролята да бъде малко по-проспективна, най-вече в различните сектори. Също така призовавам комисията да направи оценка на въздействието на отделните сектори и да направи предложения, които да насърчат предприятията да извършват проучване проучване, прогнозно проучване на промените в сектора, за да се намалят съкръщенията и аз мисля, че това ще бъде много ефективно. Всъщност аз смятам, че ФПГ трябва да подпомага подобни прогнозни проучвания и ще трябва да се направи опит от страна на ЕФПГ е, да прави такива проучвания. Всъщност и това е, е целта на този проект. Благодаря, господин докладчик. Вашият е, доклад е повод за изказвания. Госпожа Нали Шатнаки. Благодаря. Както преждеговорившия каза, това трябва да попадне под инструмента за солидарност. Но сега искам да кажа обаче, че всъщност няма реална добавена стойност. Както каза и колега, когато обсъждахме предходни въпроси. В някои случаи е помощта за наймане на работна ръка е само 4%, много ниски стойности. Тези символична стойност е, е, се придава на фонда, но ние трябва да търсим конкретни резултати. Аз се опитвам да бъда конструктивна. Искам да се спра на три неща. Първо, разликите между е, средствата, които се искат от фондовете и средствата, които са възстановени от държавите членки на комисията, е, включително и е, при АСИ. Средното освояване на бюджетните средства е само около 50%. Това трябва да се подобри. Това предполага по-добро планиране, по-добро управление на проектите от държавите членки. Втора точка. Аз мятам, че е, процента на съфинансиране от 60% не трябва да нараства. Важно е държавите членки да инвестират собствените си средства. Те трябва да проявяват интерес към тези проекти и това е, и грижата да бъде поета от Европейския съюз. На трето място Сметната палата наблюдава този фонд и и националните средства. Освен това, Европейския социален фонд трябва също да бъде включен тук. Най-важното от всичко е да видим резултати. И аз мисля, че процента, който е предвиден за заетостта, както казах в самото начало, е много нисък. Благодаря. Председателя, благодаря. Е, господин Сърва. В Финландия е, се казва никога няма две без три. Това е причината, поради която искам думата. Правя същите критики и изцяло подкрепям това, което каза колегата от групата на либералите. Благодаря. Мерси. Може... Oui, monsieur. Дякуем, пан председател. Две вети. Къде съм се опитал opýtal влади... Благодаря ви, господин председател, казва господин Манка когато попитах а, нашето правителство защо не използваме средствата по този фонд, въпреки че много предприятия фалират в Словакия, въпросът беше. Отговорът беше, извинете, че това се дължи на политиката на сближаване, по смисъла на която средствата се насочват към по-слабите държави. Ако словашкото правителство не се смени тази седмица, ситуацията ще остане непроменена през следващите 4 години. Председателят, благодаря. Не виждам някой друг да иска думата. Аз бих искал да кажа, че е странно, че трябва да се изчака уволняване на работниците, за да може да се задейства фонда. Това е законовото лекарство в случая. Това е един вид съдебна медицина. Европа се бори за потребителите. А, нали искаме да запазим нашите работни места, да не се измества производството в други държави. И за това ни е този фонд за приспособяване към глобализацията. Понякога ни се казва, че не сме предвидили достатъчно нещата, но и тук действаме като с миграционната криза. Нещата са предвидими. Докладчикът каза, че трябва да се опитаме да работим предварително, т.е. превантивно. Какво можем да направим, за да защитим, да запазим тези работни места в Европейския съюз? Този доклад, който бе обсъден днес, моля? А, госпожа Гардия Сабал, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Извинявам се, че поисках думата в последния момент. Струва ми се, че е добре, ако кажем, че фонда за приспособяване към глобализацията не действа добре, че всъщност той не служи за нищо. Той се задейства, когато са се провалили всички останали политики. Ако имаме силна промишленост, преди малко говорихме и за нелоялната конкуренция на Китай, а това се отразява значително на европейската промишленост и на стоманодобива. В моя избирателен район стоманодобива пострада много. Та в крайна сметка имаме структурни фондове, Европейски социален фонд и когато всички тези инструменти се провалят, ни остава а, още един малък такъв, който ще ни позволи да живеем с чиста съвест. А, хората са загубили работата си и ние можем да помогнем да се преквалифицират, за да намерят нова. Не може да се твърди, че положението на трудовия пазар в Европа днес е добро. Трябва най-малкото да се даде надежда, минимална гаранция на уволнените работници, фонда е това, което е. Но нека да не сме несправедливи. Той се задейства едва, когато всички останали политики са се провалили. Председателят, да, най-добре щеше да бъде, ако можеше да се задейства преди да бъдат уволнени хората. За това си има други фондове господин председател, каза госпожа Гардия Сабал. Този специално е създаден, за да се използва след уволняването на хората. Това е като лепенка, която слагаме след като някой се е наранил. Но раната е факт. Господин Денано, доста не точности чух по отношение на фонда. Повторната заетост не е 4%, а 50%. Нека бъдем точни. е нивото на повторна заетост. Вярно, че това не винаги се случва в едни и същи отрасли но трябва да има възможности за преквалификация, възможности за смяна на местоработата. Казваме, че хората са мобилни, но от професионална гледна точка те рядко се местят. Хората сменят работата си, но не и държавата, не географския район никой не напуска така лесно мястото, където живее. На въпроса за участието на държавите членки. Държавите членки участват в зависимост от тяхната правна уредба. Фонда за приспособяване към глобализацията се задейства отвъд националната правна рамка на държавите членки. Господин председател, смятам, че както каза госпожа Гардия Сабал, този фонд съществува и то е лъч надежда за работниците. И не трябва да им го отнемаме. Ако Европа беше успяла да предвиди всички тези економически и промишлени промени, щяхме да сме доста по-напред. Аз смятам, че трябва да се направи проучване във връзка с световната промяна в економически план. Съвсем набързо. Заповядайте. Е, Господин Гар, уважаеми колеги, аз мисля, че ако една фирма попадне в трудности при условия на глобализация, това е вече наистина проблем. И а, е, когато реакцията е късна, тогава вече държавата може да се намеси. Има различни методи как може да се направи това. В е, Северна Лей Вестфалия, там където живее, има средства за а, ползване от регионалния фонд. Този фонд е наистина последното възможно средство. И сега някои изказвания звучат така. Сега представете си едно колело, което има само велосипед с едно колело. Не знам как е, функционира. И е, предвид тази ситуация, някои изказвания ми звучат така, че е, като че ли е, това колело може да функционира сега. Защо е, фондът може да отпуска само 50% от средствата? Нека да погледнем защо е така. Може да е свързано с местните пазари на труда или може би с факта, че онези, които влагат средствата, неправилно обучават е, работниците. Е, това обаче не може да бъде повод за упрек към ФПГ. Така че нека преди да критикуваме отделните инструменти, инструменти да ги подложим на един по-задълбочен анализ. Никой не е казал, че трябва да го залечим. А обсъждахме момента, в който трябва да се задейства фонд. Господин Марагал, господин председател, Е, дали преди или това, както каза госпожа Гардия Сабал, е, във всички случаи не трябва да се вземе някакво решение, защото не става тук за ситуация или-или. Но като цяло това е инструмент, който се основава на един много ясен регламент и е, тук нямаме изпреварващ ефект. Различните предприятия могат да е, извършат предварителни изчисления, това е въпрос на решение при преструктуриране. Става дума за цифри, които трябва да бъдат взети предвид. И аз по тази причина бих казал, т.е. ако този фонд е, включва всички елементи за оценка на това, което е направено до момента, може би е, ще се даде възможност практически за всичко, е, за всичко, което се изисква да бъде направено, така че е, и това трябва да се вземе предвид при предоставяне на средства е, за индустриална политика, други възможности за инвестиции, обаче те в момента е, не са предмет на обсъждане. Благодаря. Измененията трябва да бъдат внесени до 23 март. Приемането в Комисията по бюджети е на 25 или 26 април и след това гласуване в пленарна зала е предвидено за първия ден от сесията. Сега преминаваме към гласуване. Много ви моля камера? Да, да. Моля да изпробваме системата. Моля, гласувайте. Това е пробно гласуване. Il est clos. Il y a 25 votants. 25 души са гласували. Не, не работи ли? Не, не разполагам с карта. Може ли да гласувам с дигане на ръка? Добре. Premier vote intervient sur l'opinion. Най-напред ще гласуваме становището на госпожа Гардия Сабал. връзка с партньорството в областта на рибарството между Европейската общност и Исламска република Мавритания за период от 4 години. Кой е за? приемането на становището. Може да гласувате е с дигане на ръка. D'abord sur l'accord, proprement dit, à main levée. Първо споразумението. Сдигане на ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме становището на госпожа Гардия Сабал по именно гласуване, начало на гласуването. клю. Край на гласуването. 25 гласа за, плюс 1, значи 26, 2 против и 3 въздържали се. Доклад на господин Морешан за споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Либерия. Сега гласуваме самото споразумение. Кой е за? против, въздържали се. Сега становището на господин Морешан по именно гласуване, начало на гласуването. Е Край на гласуването. 24 гласа за, 24 електронни гласа, плюс 1, 25 за. 26, 2 против и 3 въздържали се. Мъсю Фернандеш. Господин Фернандеш. Искане за трансфер. Благодаря ви, господин председател. Това е трансфер номер 4. Това са три споразумения в областта на рибарството. с Мавритания и две други държави. Идеята да се използва резерва от 67 милиона за поети съдължения и 77 за поети за извършени плащания за риба тон. C'est par appel nominal. Поименно гласуване. Начало на гласуването. 28. 28, 29. Край на гласуването. 20 гласа за, плюс 1, 26, 2 против и 2 въздържали се. По останалите раздели няма искания. А, oui, pardonnez-moi. Да, извинявам се. Господин Фернандеш. Да, още един трансфер. Трансфер номер 5. 150 милиона, които използваме от резерва за спешни нужди. Трансфера е с хуманитарна цел и има за цел да подпомогне разселените в Сирия бежанци, както и тези в Ирак. За нас резерва за спешна помощ е специфичен инструмент. От октомври поехме ангажимент да одобрим този трансфер. Добре, в такъв случай нека да го гласуваме електронно начало на гласуването. Скрутен клю. Край на гласуването. Апробацион пар 26 плюс 26 плюс 1, значи 27 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Господин Дюпре, няма други искани за трансфер по другите раздели. Госпожа Холмайер, политик в областта на сградния фонд. Bien, nous avons donc terminé. Добре. Приключихме с гласуването. Почти предвидения час. Сега ще простановим заседанието за няколко минути, защото следващата точка ще се гледа при закрити врата.